е, може би трябва да започваме днес след обед. Госпожа Греслер, която е председател на комисията, ще дойде съвсем наскоро. Е, можем да започнем. Колеги, е, пред вас е дневния ред. Първата точка е приемане на дневния ред. Ако няма възражение, той е прият. Втора точка е съобщение на председателя. Обичайните съобщения във връзка с езиковия режим на настоящото заседание. Заседанието ще се излъчва в WebStream. Надявам се, че си носите карта за гласуване, защото съобразно трета точка трябва да гласуваме разходната ефективност на задната рамкова програма за научни изследвания. Имаме само едно гласуване днес. Има двама са докладчици. Мартина Длайобова и Инес. Инес, а, имате ли нещо да кажете по доклада? Ми, добре, в такъв случай пристъпваме направо към гласуването. Изменение 3 за, против, а, а, приема се. Четвърто изменение за, против, възражение, а, въздържали се, приема се. Пето изменение. Тук е, е гласуване по съвест, но кои са за? Против? Въздържали се? Е, нека да проверим това изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 по 10. Е, значи се отхвърля. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Девето изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Искате да го проверим ли? Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11-то изменение, отново гласуване по съвест за, против, въздържали се и това, ще, и това изменение ще проверим. Начало на гласуването, край на гласуването, отново се отхвърля. Може би още един член на комисията трябва да се яви, за да гласува. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то отново гласуване по съвест за, против, въздържали се, приема се. 14-то, е, то няма да се гласува. 15-то изменение, устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. В такъв случай гласуваме изменението с устното изменение за, против, въздържали се. Е, е, ще проверим и това изменение. Е, може би пак ще бъде 10 на 10. Начало, край. О! Да, само с един глас. Значи се приема 16-то изменение за против въздържали се. Ще проверим и това изменение, защото са много близки резултатите. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Аз мисля, че беше 12 на 9. Да. Ако имаше повече гласове, отколкото предполагате, нямаше да е 12 на 9, казва председател. Следващото изменение 17-то е за против въздържали се, отхвърля се 18-то изменение гласуване по съвест за против въздържали се нека отново проверим Начало на гласуването. Край на гласуването. Резултатът е 11 на 10. 19-то отново гласуване по съвест за, против, въздържали се. Резултатът ще бъде същия. Вероятно, нека проверим. Да, електронна проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Гласуване по съвест за. Против. Приема се. 21-во изменение с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме изменението с устното изменение за. Против. Приема се. 22 за. Против въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27-то за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 измерение за, против, въздържали се, приема се. 30-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 31-во изменение за, против, въздържали се, приема се. параграф 24 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма ли? Да. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Ще проверя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33-то за, против. Нека да проверим и това изменение. 33-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 36-то за, против, въздържали се, приема се. 35-то няма да има гласуване. Езиково изменение 38 за, гласу... против, е, е, приема се 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, отхвърля се, отхвърля се. А, да, прави сте. Извинете, да, но нека се пак проверим. Начало на гласуването. Край. Приема се. Да. Това беше 42, 43 за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 няма гласуване. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, приема се. 52 изменение за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение, разделно гласуване. Първата част да, всъщност тук има само един кръс на моя списък за гласуване, това му обърква. Но първа част от изменението за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека проверим втората част от изменението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се 11 на 11. 55 изменение за против. А, извинете, 54-то изменение, казва председателя. 54-то изменение за против. Въздържали се. Приема се 55-то. Искате да проверим? Добре, нека проверим 54-то изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 55-то изменение за против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 е, изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 60-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. 60-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 61-во изменение за. Против. Въздържали се. Нека проверим и това изменение. 61-во изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то изменение с устно изменение, възражение няма. В такъв случай гласуваме изменението за, против, въздържали се, приема се. 64-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер едно за, против, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, е, окончателно гласуване. Е, ще гласуваме електронно начало на окончателното гласуване. Край на окончателното гласуване. не 11 на 11, а 22 на 0, което означава, че е, документа се приема. Поздравление за двамата са докладчици. Okay, now we effectively managed to switch. Yeah. So next. After the celebrations, perhaps we could uh, uh continue е, е, след честванията, може би можем да продължим по дневни ред. Госпожа Греслер, която е председател, отсъства, но е, мисля, че ще няма да присъства. Не знам дали ще присъства, когато няма да може е, е, тъй като тя е председателствала комисията е, командировката във Вашингтон, ще почакаме тя да дойде. Затова сега пристъпваме към пета точка, специалния доклад за Европейската сметна палата. Може би, Томас, вие като докладчик можете да започнете дискусията от наше име. Дами и панове, на зачатку ми... Благодаря, господин председател. Дами и господа, най-напред бих искал да благодаря на Европейската сметна палата за изработения доклад. Този доклад е много важен по различни причини. Най-напред Натура 2000 и съответните финансови средства за тази програма. На второ място смятам, че е изключително важно да подчертаем, че този доклад е специален доклад. Благодарение на него ние по-добре разбираме Европейския съюз и значението му. Може би да изчакаме докато се установи малко тишина в залата. Председателя ако обичате, е, запазете тишина, за да може докладчика да направи своето изложение докладчика и така. Е, става дума за специален доклад на Европейската сметна палата, е, който се занимава е, с, работата на Европейския съюз в областта на природата. Днес тази година Европейския съюз е работил в много области. Аз съм разочарован от резултатите. От резултатите от работата и от резултатите от доклада на Европейска сметна палата. Води, смята се, че Европейския съюз е водещ в света, но, например, в областта на биоразнообразието в, и е, най-вече в областта на стратегия 2000, която трябва да се занимава с биоразнообразието в държавите членки, е, е ключов елемент на нашата работа. Но държавите членки не полагат достатъчно усилия, за да може тази стратегия да се прилага пълноценно първо да имаме предвид как се разработва тази стратегия и най-вече какви са различните ангажименти спрямо тази стратегия. Аз е, бях изненадан от две неща. Първо, природата не признава граници. Тоест, е, между държавите членки трябва да съществува координация. Установяваме, че координацията и сътрудничеството между държавите членки в областта на биоразнообразието е, просто е, не функционират. Няма достатъчно ясна информация от страна на Европейската комисия и това е достойно за съжаление. Изключително важно е да се види как стратегията 2000 е била прилагана на практика. Ето защо е важно да разполагаме с документи, да разполагаме с информация, те да бъдат точни и ясни и съответно да бъдат изпратени до държавите членки. Ето защо аз препоръчам държавите членки е, да преценят достъпа си до трансграничното сътрудничество. Е, всички заинтересовани страни е, трябва да общуват по-добре помежду си, за да има координирано сътрудничество между тях. Много е важно Европейската комисия да предостави на държавите членки експертна информация, за да се постигнат целите във връзка с опазването на природата е, в рамките на програмния период ние е, разполагаме и с приоритетни дейности в рамките на Натура 2000. Както вече посочих, държавите членки не са предоставили достоверна информация. Ето защо Европейската комисия трябва да прецени е, как да се отнесе по-строго към държавите членки, които не могат да предоставят точна и достоверна информация във връзка с Натура 2000. И накрая, дами и господа, искам да направя една последна забележка. Ние трябва да положим допълнителни усилия във връзка с опазването на биологичното разнообразие и във връзка с сътрудничеството между държавите членки усилията не бива да отслабват, защото е, в противен случай всички финансови усилия във връзка с Натура 2000 ще е, се е, сведат само до писмени препоръки и няма да доведат до резултати в целия Европейски съюз. По този начин ние няма да можем да съхраним най-голямото ни богатство, а именно природата. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Е, Тогава да се обърнем към господин Белинес от Сметната палата да представи специалния и доклад. Uh, thank you. Uh, thank you, uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е огромно удоволствие и чест да ви представя доклада на Европейската сметна палата за Натура 2000. Първо, благодаря на господин Здеховски за полезните му препоръки. В рамките на директивата за птиците и местообитанията беше създадена Натура 2000 и тя е част важна от стратегията на Европа 2020 за, за опазване на биоразнообразието. Тя съдържа около 27 милиона места в Европа, навсякъде в Европа, за опазване и повече от е, 18 такива наброи на голям процент от е, е, територията на Европейския съюз, както и водните му части. Държавите членки трябва да приемат съответните мерки за опазване, за да се възстановят или защитават птици или местообитания, така че да се постигне нужното им състояние. Не са забранени изцяло економически дейности на местата защитени от Натура 2000, но държавите членки трябва да направят така, че да не се влушават условията на тях. Това означава, че всеки един проект, който може да има значително въздействие, трябва да премине през една оценка, за да се прецени как ще се отрази той органите, които отговарят за това, могат да приемат даден проект, в случай че се предвидят и нужните мерки за смягчаване на въздействието на този проект, ако той има по-значително въздействие. И така, какво а, направихме ние? Оценихме дали Натура 2000 като мрежа е управлявана както трябва, финансирана и а, наблюдавана, мониторирана както трябва четири места а, включваше нашата оценка и, и също така в други 23 държави членки направихме въпросник, за да определим доколко добре се управлява и финансира мрежата. Основното послание на нашия доклад е, че все пак Натура 2000 играе много важна роля за защитата на биоразнообразието, но все пак е необходим много значителен напредък, ако искаме да постигнем амбициозните си цели. Това послание на доклада е в три части и сега ще ги очертая. В първата част на доклада разглеждаме как държавите членки управляват мрежата Натура 2000. Осъществяването на Тура 2000 изисква много сериозно, близко сътрудничество между различните компетентни органи в околната среда, в областта на промишлеността, селското стопанство и заинтересовани страни, особено ползвателите на а, земя и собствениците на такава. В държавите членки видяхме, че има недостатъчно сътрудничество и включване на ключови заинтересовани страни. Освен това, трансграничното а, сътрудничество за защитата на общи видове не беше добре развито според нас. Мерките за опазване, които са необходими за запазване или възстановяване на местообитанията и тяхната флора и фауна, трябва да се разработят достатъчно подробно и да вземат нужната продължителност, за да имат своя ефект. Доста забавяне в тези мерки във всички пет държави членки, които посетихме, както и примери на мерки за опазване, които не са добре определени и липсват каквито и да било показатели за тяхната успешност и резултатност планираните проекти в Натура 2000 трябва да се оценят в съответствие с целите на Натура 2000. Всички държави членки, които посетихме, са извършили такива оценки, но в голяма част от случаите ние намерихме някои недостатъци. Например, липса на анализ за въздействието на проектите за всички птици и местообитания, недостатъчно документи и оценки, които са извършени от лица, не, които не притежават нужната подготовка. Също така няколко проекта не бяха достатъчно добре отразени и в крайна сметка всъщност извършването на мерките за смягчаване на ефекта не винаги се проверява от органите. Също така установихме, че комисията активно наблюдава осъществяването на Натура 2000, но препоръчваме да се засили а, това участие и също така провеждането на семинари и разпространението на указания. Във втората част на доклада разгледахме доколко Натура 2000 е добре финансирана. Подхода на Европейския съюз за финансирането на осъществяването на мрежата Натура 2000 използва съществуващи средства от а, по общата селско-стопанска политика и структурните фондове. Възможности за финансиране съществуват и в контекста на подкрепата за биоразнообразието в различните секторни програми. Видяхме, че недобре са мобилизирани европейските е, средства с цел подкрепа и управление на Натура 2000. Също така нямаше надежна информация за разходите на мрежата и за е, нейното финансирането в европейския бюджет. Приоритизираните рамки за действия са един е, едно средство за стратегическо планиране и управление на Натура 2000 на национално, регионално и местно равнище. Те са разработени държави, от държавите членки в подкрепа на, с подкрепа на комисията. Видяхме обаче, че тези планове е, е предоставят една не цялостна картина и е, за настоящия период 2014-2020. Натура 2000 е само една от многото цели в оперативните програми и програмите за развитие на селските региони, които са подали държавите членки за настоящия програмен период. Видяхме, че тези документи всъщност не отразяват напълно необходимостите от финансиране и финансирането, с което се разполага, не е достатъчно добре адаптирано към нуждите на конкретните места. Всъщност видяхме и схеми за съфинансиране, които покриват само част от видовете и местообитанията, които се включват и не в съответствие с изискванията на Натура 2000. В третата част на доклада разгледахме доколко Натура 2000 като мрежа е добре мониторирана, наблюдавана. Системите за докладване в Натура 2000 не са достатъчни за предоставянето на достатъчно информация за ефективността на мрежата. Съществуват показатели на ниво финансиране и програми, но не могат да бъдат събрани, така че да дадат една пълна картина за Натура 2000. Те са свързани с общите цели за опазване на биоразнообразието, а не за конкрет, с конкретните цели на конкретните места. Те са по-скоро в посока на резултатите като цяло, а не конкретните резултати на Натура 2000. Също така видяхме, че не винаги се подготвят планове за мониторинг или пък не са достатъчно подробни или пък нямат срокове. Също така стандартните формуляри, които съдържат основни данни за характеристиките на а, различните а, места не се актуализират. Що се отнася до състоянието на конкретните видове, данните, които докладват държавите членки, често са непълни и остава едно много сериозно предизвикателство за сравнимостта. И накрая правим предложение за подобрение на управлението на мрежата. Комисията трябва да даде на държавите членки указания за това как да се планира подкрепата за Натура 2000 по един надежден и хармонизиран начин, така че да се определят показатели за всички европейски средства и фондове. Държавите членки трябва да завършат въвеждането на нужните мерки, да предложат нужните мерки, които са конкретизирани спрямо различните местообитания и ви благодаря с това за вниманието и съм готов да отговоря на въпросите ви. Благодаря и аз за вашето представене, като председателя. Давам думата сега на членовете и на края на комисията и след това отново ще чуем Сметната палата в заключение. Господин Али на първо място. Благодаря, господин председател, господин Миховски, уважаеми колеги. На първо място приветствам доклада на Европейската сметна палата за осъществяването на Натура 2000 и въпросите, които са зададени в посока на управлението, финансирането и мониторинга на комисията, кои са задълженията на комисията и на държавите членки. Поздравления и към докладчика за работния документ, много обхватен документ, който включва всички аспекти на доклада на Сметната палата. Препоръките на докладчика за евентуално включване на в доклада за 2016 година представляват пътна карта за осъществяването на Натура 2000. Това е мрежа, която има изключително важна роля за опазването на биообразование, на биоразнообразието в Европа и в този смисъл трябва да се включат важните заинтересовани страни, както и да се предоставя обстойна информация за ефективността на мрежата. Има обаче причини за загриженост. Приоритизираните рамки за действия а, дават надежна картина за разходите, но дадените от държавите членки информации, рамки не са достатъчно подробни и липсват индикатори и показатели. И така някои въпроси към комисията. Обяснението на комисията а, за това защо оценката не е а, завършена в нужния срок септември 2016, не е убедителна, ако мога така да се изразя. Комисията приема а, препоръката да се разпространят по-подробно своите, а, да разпространи по-добре своите указания, но в същото време казва, че има финансови ограничения за езиковото разпространение. Мисля, че държавите членки ще могат да преведат все пак от един от а, езиците, които се използват и от парламента и навсякъде в Европа. Не е сериозно това. Също комисията приема всички препоръки към държавите членки. Може ли да ни а, обясните какви механизми съществуват, за да се наложат всички тези мерки? Благодаря. Следва господин Фланеган. Благодаря много. Благодаря за доклада, благодаря за работата на докладчика. Мисля, че спокойно може да кажем, че ако Натура 2000 съществуваше, и аз нямаше да седя тук днес. Защо го казвам това? Защото аз всъщност навлязнах в европейската политика именно заради една ситуация в Ирландия, заради която едно решение отгоре надолу ни беше наложено без каквато и да била консултация. Така понагледахме ние на него и тогава за първи път наши, аз и моите а, съседи чухме за Натура 2000 е когато полицията искаше да не ги арестува, когато искахме да а, вземем нужното горе, гориво, за да отопляваме къщите си. Нещо, което сме правили а, много а, дълго и а, е, честно казано, ако не съществуваше този метод който сега не трябва да използваме, аз ще я да говоря сигурно с лондонски акцент. Може да си представите какъв шок беше за нас, че може половин милион евро да ни глобят и 5 години в затвор. Всъщност това е продължителност по-дълга, отколкото в моята държава е наказанието за изнасилване. Та може да си представите колко се шокирахме и а, така а, как може да се. А, а, как би работила по-добре тази а, програма? Веднага ще ви отговоря. Ами по-добре ще от, а, работи, ако има консултации с хората, ако хората бъдат. А, а, бъде разговарено с тях, ако се консултираме с тях, защото иначе няма да се а, е, случат а, е, а, е, ситуации, а, каквито имаше при нас, м, такива сериозни полицейски действия да са нужни, за да спрат хората, за да правят не, които са правили от години. За Ирландия говорим обикновено, че е зелена. Тя е зелена, защото ние наистина не рушим нашата природа, не, се, не обичаме да я рушим и ако бяхме уведомени на, на време, нямаше и да го а, направим. За съжаление, при нас а, екологията, еколозите бяха и мръсна дума, което е жалко. Но така ли иначе, ако искате да работи тази програма, а, трябва да се консултирате с хората за да а, могат да се постигнат нужните цели. А, друг един момент, ако имам нужно то време. Това, че е, едната ръка не знае какво прави другата. В момента в е, Ирландия има е, един регион по Натура 2000 където става въпрос за едно езеро и през директивата за водите се натъкват на условие, че не трябва да се пие водата от това езеро. И се оказва така, че според една директива те не могат да пият водата, освен ако не се третира тя, но пък според друга директива, именно тази за птиците и местообитаните, няма как да изградят пречиствателна станция там. А, така че или трябва да се отровят, или да спазят едната а, директива. Тоест, европейското законодателство си противоречи. Но така ли че в Ирландия в момента имаме в която съществува това противоречие. Аз самия бих искал да се опазва околната среда. Имам деца и те се надявам да имат деца. Имаме нужда от тази околна среда, но също време искам да се пречисти водата. Ние това, което трябва да направим е ето тази ръка да знае какво прави, ето тази другата ръка, за да не гледат хората на еколозите като на врага. Това не е правилно, но се случва поради определени причини. Една от основните причини е липсата на консултации. И след това, когато разпла... имаме даден по проблем, трябва да видим как се справяме с него, а не хората да чакат 3 години, за да се реши дали могат или не могат да изградят пречиствателна станция, когато има стълкновение, когато има а, някакъв спор, да видим как се а, разрешава. И винаги е по-добре предварително да се консултираме с хората и да избегнем проблема, или пък ако той възникне по-късно, да знаем как да го решим. И така, моето послание е говорете с хората, а не се преструвайте само, че го правите. Следва госпожа Калмар. Шън. Въпросът за изпълнение на стратегията за биологическо разнообразие се възприема като нещо, което започна още по време на средносрочния преглед. Има един много добър доклад на парламента. И, кога... и онова, което бяхме записали в него, се потвърждава от доклада на Сметната палата. През последните няколко месеца установяваме, че в контекста на по-доброто законотворчество Двата стълба на Натура 2000 трябва да получат а, внимание, защото онова, което записа Сметната палата, доведе до много недоволство в държавите членки. Благодарна съм на Европейската комисия за това, че казва, че там, където се изпълняват двете директиви, се транспонират и плановете за управление не са на хартия, се прилагат на практика. Предоставя се финансиране, но законодателството дава своя принос за биологическото разнообразие. Бих искала да благодаря на колегите и по-специално на колегата Томаш, защото той спомена всички проблеми и съм убедена, че комисията би имала желанието да бъде първата, която да се изкаже след 6-месечно забавяне. Получихме план с 4 основни точки. Две от тях са свързани с насърчаване на инвестициите в Натура 2000. Това вече беше споменато от преждеговорившите. Всичко това е включено в доклада и по всяка вероятност комисията а, има какво да каже. Не можах да прочета доклада в а, а, големи подробности, но съм убедена, че сега разполагаме с добри законодателни инструменти. Само, че от тях има полза само ако бъдат приложени на практика. Ето защо имаме нужда от оценките. Надявам се, че изпълнението ще бъде факт. Намеренията са чудесно нещо. Но по отношение на плана за действие искам да има допълнително финансиране и ясно разпределение по отношение на сълскостопанската политика. Мисля, че началото е добро. Това е много малка стъпка в правилната посока. Надявам се, че комисията ще ни даде по повече подробности за плана за действие с 15-те стъпки. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на Сметната палата за чудесния доклад. Въпросът е, е много важен Натура 2000 е най-важният инструмент в ръцете на Европейския съюз за опазване на биологическото разнообразие. Докладът състоянието на природата в Европейския съюз ясно посочва, че ако има някакъв напредък в областта на опазването на околната среда, това е свързано с мрежата Натура 2000 и директивата за птиците и местообитанията. Аз мисля, че въпросът е от е, изключително значение и се радвам, че и имаме, че е представен доклад на Сметната палата по темата. Може би щеше да бъде по-полезно, ако бяхме постигнали, ако бяхме получили доклада в е, периода на оценка по този начин, може би, щяхме да успеем да убедим комисията за значението на двете директива, както и да е. Комисията в крайна сметка стигна до заключението, че директивите са пригодни, има нужда от по-добро изпълнение. И планът за действие току-що е обявен. Най-се... В крайна сметка резултатът е добър, но може би има нужда от повече координация между различните фактори. Искам само да подчертая някои заключения на специалния доклад. Мисля, че е много важно да се спомене това, че държавите членки не управляват достатъчно добре мрежата на Тура 2000. Свидетели сме на това от доста време, но не, но това не се отчита. Натура 2000 и директивите не се изпълняват достатъчно добре. На Натура 2000 се гледа като на въпрос на нещо за опазване на околната среда, но това е свързано с селското стопанство. Развитие на селските региони има нужда от по-добра координация. Също така е много важно факта, че мерките за опазване често закъсняват. Още един важен въпрос и всички ние имаме дълъг списък с проекти, при които държавите членки не дават адекватна оценка на проектите от гледна точка на въздействието върху Натура 2000. Понякога държавите членки дават зелена светлина на проекти, които оказват сериозно въздействие върху Натура 2000. Властите не са наясни с това и европейските институции не правят достатъчно, за да се изпълнят директивите за околната среда. Също така Въпросът за използване на европейските фондове в мрежата на Тура 2000 Първият въпрос, който трябва да се спомене, е, че средствата не се мобилизират достатъчно. Трябва да се изп... и има средства, но държавите членки не разработват достатъчно добри проекти, които да получат финансиране, така че трябва да се мобилизират по-добре съществуващи програми за финансиране. Но и финансирането не е достатъчно, за да се осъществява по-добра защита. Имам няколко въпроса за съжаление, те са повече към Европейската комисия, което може би е разбираемо. Първият ми въпрос е по изпълнението и управлението на обектите в Натура 2000. За мен от самия план не е напълно ясно как ще се подкрепят държавите членки при разработване на планове. 50% от обектите в момента имат планове за управление. Това не е допустимо, така че независимо от това, което е включено в плана за управление, то може да е добро или лошо, но трябва да има план за управление. Това е много важно и комисията трябва да направи нещо, за да принуди местните заинтересовани лица и държавите членки да подготвят такива планове. В тази връзка е и въпроса за усъвършенстване на екологичните проверки в държавите членки. Защитата на обектите, включени в Натура 2000, е в правомощията на екологичните власти. Но екологичните проверки понякога са от лошо качество, така че нека комисията да помогне на държавите членки а от друга страна, нека комисията да потикне държавите членки да осъществяват по-добри проверки. Следващият набор от въпроси е свързан с финансовото наблюдение на обектите в Натура 2000, как да се преодолее дефицитът на финансиране и как биологическото разнообразие да бъде включено хоризонтално в европейския бюджет. В момента харчи много европейски средства за селско стопанство, инфраструктура, развитие на а, регионалното развитие, които често вредят на околната среда и след това използваме други европейски средства, за да изчистим, а, да, да преодолеем тези щети, така че е, би било полезно в общия бюджет да се обръща от хоризонтална гледна точка в хоризонтален план внимание на Натура 2000. Следващият въпрос е да се отчете гледната точка на биологическото разнообразие в бюджета, но и да се увеличи специално предвиденото финансиране за тази цел. Трябва хубаво е да има определен процент от бюджета, като 20% за дейности, свързани с околната среда. Нека така, нека по същия начин да има специално предвидени средства за биологично разнообразие. Например, за Life Plus, но и за други. Има нужда от мерки за ефективно използване на средствата, а не просто да преодолеем унези щети, които сме нанесли с проекти, с други проекти финансирани от Европейския съюз. Благодаря. Председателят, всички въпроси са насочени към комисията. И така, господин Дегадо Роса от Европейската комисия, ако може да отговори на въпросите на депутатите. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях за това важно заседание. Аз а, ще отговоря на въпросите, отправени към комисията. Първо, комисията приветства специалния доклад, защото той съответства на заключенията, според които директивата е пригодна за целите си, но има нужда от усъвършенстване на изпълнението слушайки изказванията си, помислих, че начинът по който се изпълнява Натура 2000 не е в съответствие с духа и буквата на директивата, така че планът за действие трябва да даде възможност за премахване на щетите от лошото изпълнение от миналото. Има нужда от по-добра координация. Това не означава, че Натура 2000 предполага премахване на всички трудности, но има какво да се направи. На 27 април беше прият план за действие за природата, за да се осигури по-добро изпълнение на директивата. Също така ще се започне работа по целите за биологично разнообразие 2020 година и също така да се повиши взаимодействието между социално-економическите дейности и опазването на околната среда. Често се чуват оплаквания, че няма взаимодействие. Приветстваме препоръките на докладчика. Смятаме, че плана за действие дава отговор на много от въпросите. Планът за действие не е само на Генерална дирекция околна среда, на цялата комисия, разработена от група от 10 комисари под председателството на господин Тимерманс. Там участваше и комисаря Катайнен и комитета на регионите. Резолюцията на парламента за биологическото разнообразие също участваше при разработването на плана, също въжи и за одита на Сметната палата. Сега ще се спра по-подробно. Планът за действие ще обхване дейности за изпълнение на дейности до 2019 година Искам да поясня, че планът за действие не може а, да бъде заместител на разискванията за МФР, нито за бъдещето на обща съскостопанска политика. А, аз ще се спра на въпроса за финансирането. Четири са приоритетите, насок, насоки, по-добро взаимодействие с социално-економически цели, укрепване на спазването, укрепване на инвестициите за подобряване на взаимодействието с европейските фондове и накрая по-добра комуникация и ангажираност по няколко думи за всяка една от тези области. На първо място искаме да помогнем на държавите членки да премахнат ненужната тежест. Има множество рационални процедури, които позволяват е, директивите да се изпълняват е, по по-рационален начин, така че планът за действие предвижда по-нататъчно разработване на документи и ръководство за правила за опаза за защита на видовете и също така да се помогне на властта в държавите членки да постигнат хармонизиране в процедурите за разрешителни. Това е в отговор на препоръките от докладчика за разработване на е, насоки за държавите членки. Те ще бъдат преведени на всички езици. Също така ще отговорим и на препоръката за по-добро качество на оценката на въздействието. Един много важен въпрос е по член 6 на директивата за обитанията. По този начин ще се разбере, че няма нито една дума в директивите, която да не допуска пречиствателни станции за вода да се инсталират навсякъде. Това е лошо изпълнение на директивата по втората по втората насока за морските обекти трябва да гарантираме всички обекти да имат мерки за опазване. 50% от обектите нямат такива, нямат планове за управление. Решават ли плановете за управление всички проблеми? Не. Но ако те се разработват в тясно взаимодействие с всички заинтересовани страни, голяма част от проблемите могат да се решат. И така, комисията ще подпомага дейностите на държавите членки и така се дава отговор на много от препоръките на Сметната палата и на докладчика. Например, ние искаме мерки и цели за опазване на обектите. Навсякъде трябва да има консултация с заинтересованите страни. В плана за действие е предвидено подобряване на познанията и по-добро наблюдение и достъп до данните. Друга препоръка за по-нататъчното разработване и развитие на процеса за биологическо разнообразие е в плана за действие на взаимна свързаност на Натура 2000. За съфинансирането е това е третата тема. Ние не можем да иземваме дискусиите по МВР, но има нужда от по-добра интеграция между средствата. Това се очертава и в доклада на Сметната палата. Какво мога да подчертая тук? Една конкретна дейност е насочена към това да помогна държавите членки да подобрят качеството на многодишната си стратегия и да, така че да се изложат приоритетите и целите. По-добре да се прогнозира необходимата подкрепа. Също така искаме да модернизираме подхода към изчисляване на разходите за опазване. Разбира се, държавите членки са тези, които трябва да разпределя средствата в рамките на споделеното управление, но искаме да им помогнем да направят така, че е, да спазват е, взаимодействието между целите и дейностите. Друг е, важен въпрос в доклада на Сметната палата е разработване на хоризонтални индикатори за Натура 2000 в бюджета без това да е в ощърп на МФР, комисията смята, че трябва да се разработят нови показатели. Общата селскостопанска политика е предмет на дискусии. Очаква се съобщение тази, тази година. Ние възнамеряваме да помогнем на държавите членки да разпределят средства за Натура 2000 от фонда ЛАЙФ, който управляваме. Решението, взето е решение за 10% увеличение до 2020 година. Четвъртият приоритет е свързан с много важната цел за подобряване на комуникация, ангажираността на гражданите и местните общности – Първият конкретен елемент, който ще забележите, е свързано с декларацията от 2001 година. Дейностите са насочени към придобиване на знания, участие на местните и регионални власти, взаимодействие с Комитета на регионите и това отговаря на препоръките на доклада от Сметната палата и предоставяне на подкрепа. Предвидени са дейности за отчитане на доброто управление. За щастие брой на положителните примери е многоброен. Укрепване на връзките между природното наследство и ангажиране на моите чрез Корпуса за солидарност. И така, дами и господа, ние сме готови да информираме всички парламентарни комисии за плана за действие, за да постигне планът за действие успех. Усилия трябва да положи не само комисията, а и парламента и държавите членки. Затова призваваме парламента да участва активно в дискусиите за плана за действие. На 6 юни ще има конференция. Плана за действие ще бъде там представен, ще бъде обсъден с всички заинтересовани лица и с председателят на Комисията по околна среда ще се изкаже. Благодаря. Председателката, благодаря. Аз бях предвидила кратък въпрос върху времевата рамка. Беше посочено, е, че планът за действие ще бъде готов за 6 юни. Ще разполагаме с главни насоки за услугите спрямо околната среда че той също ще бъде на лице по същото време. Е, то също е абсолютно необходимо е, предвид целите до 2020 година председатели, ако обичате е, да отговорите, до 6 юни не всички главни насоки ще бъдат готови. Тогава ние ще е, започнем дискусия по е, плана за действие като цяло. Ние сме обсъждали е, вече много предложения, те са повече от 100, но по някои от главните насоки е, ще бъдем готови в кратки срокове. За други ще ни бъде необходимо повече време, но има един приоритет, който не бива да забравяме, именно приложението. Председателя, обръщам се към Европейската сметна палата за е, последни бележки, за заключителни думи. Първо, бих искал да взема отношение по някои забележки, направени от е, депутата от Ирландия. Ние вече сме дали отговор. Вече сме дали отговор във връзка с проектите. Ако има отрицателна преценка за определен проект, на какво може да се дължи тя? Примерно, защо има отрицателна оценка за голям проект? Е, защото трябва да се има предвид общия интерес. Приоритетно трябва да имаме предвид е, общи интерес. Ако няма альтернативни решения, трябва да се предвидят компенсаторни мерки. Дали даден проект или даден план може да се прилага. Има решение е, за да продължи изпълнението на даден проект, макар и преценката му да е отрицателна спрямо Натура 2000. Е, е, председателя, други заключителни бележки? Разбира се, че искам да благодаря на докладчика за неговите полезни препоръки. Благодаря на всички вас за живия интерес, който до сега проявявате към този доклад. Основните заключения, едни от основните послания, които отправяме в този доклад е, че е необходимо полезно приложение на Натура 2000 за целта трябва да има ефективна координация между компетентните органи на национално и на регионално ниво. И съответно участие на всички заинтересовани страни. Разбира се, по-добра синергия между европейските фондове и в края на краищата е, по-добра оценка от страна е, на съда е, за тази мрежа. Председателя и сега отново давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря ви, скъпи колеги. Най-напред бих искал да ви благодаря. От дълго време се занимавам с този въпрос когато чух е, забележките ви, можах да установя, е, че този е, доклад ви занимава дълбоко. Вие сте много добре запознати с темата. Разполагаме с доклада на Сметната палата. В момента отправяме препоръки по него. Затова първо, бих искал да ви благодаря. Искам отново да повторя три основни заключения. Първо, държавите членки не се сътрудничат помежду си. Всички изказали се казаха, че това положение трябва да се поправи. На 6 юни евентуално Европейската комисия е, ще каже важни неща, но все пак е, трябва да имаме предвид въпроса, който беше повдигнат, е, особено когато се каза, че лявата ръка не знае какво прави дясната. Примерно, ние знаем, че в Чешката република ние не знаем какво става в Германия или в други съседни страни. Даваме пари на Натура 2000, но отпускаме фондове и е, е, за програми, които поставят всичко останало под въпрос. Водим дискусия, но искаме да опазваме и околната среда понякога е, има противоречиви обстоятелства и това трябва да отпадне. Освен това, Европейската комисия трябва да работи по-активно, държавите членки не се сътрудничат и непрекъснато се повтаря, че Европейската комисия трябва да насърчава държавите членки, за да е, правят каквото могат заедно. Спомена се и приоритета за Европейската комисия е, за следващия програмен период – от 2021 до 2027 година за опазването на околната среда, за да се приложат на практика заключенията от конференцията в Париж. Основните ни приоритети в финансово отношение е опазването на околната среда, опазването на природата. Искаме Европейската комисия да има предвид какво правят държавите членки и какво възнамерява да направят, за да се постигнат целите от е, е, конференцията в Париж. Мисля, че това е, е заключение, което можем всички да подкрепим. Ние сме съгласни с представителите на Европейската сметна палата. Искам още веднъж да им, да им благодаря за този чудесен специален доклад председателя, Европейската комисия ще отговори на въпросите на държавите членки. Искам да благодаря на докладите за чудесните въпроси, на докладчика за чудесния доклад. Сега пристъпвам председателството на Ингеборг госпожа Гресле поемам председателството на настоящото заседание. Нека да се върнем на четвърта точка от дневния ред, а именно командировката на комисията в е, Вашингтон. Е, това е, беше посещение в Световната банка. Ние обсъдихме и европейския бюджет беше предвидена дискусия с Генерална дирекция бюджет, за да може е, споразумението да се прилага на практика. Добре дошла на госпожа Каза Дюк. Въпрос. Според вас какво непременно трябва да обсъдим в Вашингтон? Имате думата. Благодаря ви. Мисля, че ще бъде предвид е, е, дългите ни връзки с а, е, а, Световната банка, доколкото разбрах, ще посетите и ООН. А, връзките ни са дълги с двете институции и за това първо със Световната банка трябва да видим как се работи върху бюджет, чиято основна цел са резултатите. Е, ние сме обсъждали този въпрос със Световната банка, работили сме съвместно как може това да се прилага за бъдеще, но с семейството на ООН е това е точка, е, която беше обсъждана на пролетните сесии, които текат в момента. Но може би е добре отново да се обсъди този въпрос с ООН. Това е една от точките, които могат да бъдат обсъдени и с ООН, с Световната банка. Известно, че вече имаме добро сътрудничество. Е, системата за изключване за ранни покани, които бяха включени в нашите финансови регламенти. Това в някакъв смисъл съществува в Световната банка. Нашия директор е, е поканен през септември тази година, ако не греша, да обсъди тази точка. Мисля, че това е много хубаво, по този начин могат да бъдат е, защитени интересите на нашата страна. Това също, може би, е интересна тема, която може да се обсъди с тях. Ние вече сме в контакти с секретарията на ОНЕ е, предоставяме информация, с която разполагаме, е, примерно споразумение със Световната банка, това беше искано от настоящата комисия. През следващите дни ще можем да ви предоставим информация и за ангажиментите с двете институции от тези година, от предходни години, общите тенденции в тези ангажименти. Можете да ги обсъдите по време на командировката. Това са основните теми, които вече обсъждаме с тях. Връзките с двете институции са чудесни, не само с нас, но и с Световната сметна палата, така че би било добре Европейския парламент като институция да развива подобни връзки на доверие и на обмен. Ние сме развивали такива връзки от години наред от 1999 година беше първата рамка, която подписахме с ООН 2001 с Световната банка и двете бяха преразгледани през 2014 и 2015 година след последните основни промени в е, финансовите регламенти. Ние сме на ваше разположение, на разположение на вашите екипи. Е, можем да предоставим всякаква допълнителна информация е, с цел подготовката на вашата командировка във Вашингтон. Благодаря ви. председателката, благодарим ви ние си задаваме въпроси във връзка с сътрудничеството с Световната банка. Е, според комисията всичко ли се развива благополучно? Смятате ли, че трябва да се постави ударението върху някакви конкретни теми? Прозрачността, например, понякога информацията, която получаваме, не е съвсем ясна. Според вас, трябва ли е, да наблегнем на нещо конкретно? Вие все пак се изказахте доста общо. Е, е, извинете, да, благодаря ви, да, за прозрачността. Е, специално за Световната банка, както вече казах, ние имаме много добри връзки, постоянно обмен със Световната банка. Е, ние разработихме нов инструмент за прозрачност. Те могат да споделят информация и всякакви данни с всички донори, включително и с нас. Ние имаме информация само за изпълнението на проектите, в което ние участваме. Информацията достига до нас бързо. не можем да разполагаме с подробности по приложението. Щом ги получим, ще ги споделим с вас. Може би е, те могат да ви предоставят информация и на вас. Това е хубаво не само за Европейската комисия, но и за всички донори като цяло. Е, откровенно казано, аз е, мисля, че ние нямаме проблеми с прозрачността. Може би не винаги сме комуникирали добре достатъчно с вас. Може би не винаги последователно сме ви предоставили информация. Ще се постараем да подобрим това. Но не мога да кажа, че с тези две организации е, е, всичко беше подобрено. Е, може би информацията може да постъпва по-бързо, съобразно средства, с които разполагаме, но връзката ни с тях и усилията, които се правят, е, за да е, ни предоставят информацията, която сме искали, не е нещо, което ние откровенно смятаме, че днес трябва да продължи. Председателката, благодаря господин Стиховски. Радвам се, че е, трима от участниците в тази командировка присъстват в залата. Господин Стихов, преди половин час аз не знаех ще ходя ли или няма да ходя във Вашингтон. Трябва да имаме предвид е, и е, визите е, и местата за Европейската народна партия. Ние имаме две места. Преди един час получих информация, че я ще мога да участвам в тази командировка. Много се радвам за което, защото всяка командировка с Комисията по бюджетен контрол е много интересна. Аз а, а, си отмъстих с програмите, но сега виждам, че ще работим от ранна утрин до късна вечер. Бих искал да ви задам въпрос във връзка с сътрудничеството с Световната банка по хуманитарната помощ. Всички проекти, свързани с хуманитарна помощ, например, Е, в някои региони неправителствените организации ни критикуват е, за това, че тези проекти са жертва на корупция и не отговарят на най-бедните страни и на нуждите в тези страни. Искам да разбера има ли диалог по тези проблеми между Европейската комисия и Световната банка. Дискутирам, солте. Фроги Касадо. Председателката, да. Е, нека чуем сега мнението на Европейската комисия. So, um, I mean, е, Да, е, да, ние зададохме вече въпрос на Световната банка Системата за изключване и ранно предупреждение, което ние създадохме, се отнася и за европейските фондове. Ние отправяме такива сигнали до Световната банка. Мисля, че тук разполагаме с добра защита. Ние е, до момента не сме установили тема или област, по която имаме двустранни взаимоотношения и е, поради които нашите фондове да са съкратени, поради обвиненията, които вие споменавате. Разбира се, че има двустранни споразумения между ОЛАФ и Световната банка и е, ако е, ние разберем, че е, подобна употреба, която е незаконна или съмнителна на фондовете, които ние разполагаме, ще, може ще действаме своевременно, е, за да отстраним подобни обвинения. Но, подчертавам, до момента е, ние не сме запознати с никакви обвинения, особено обвинения свързани с фондовете, които ние разполагаме е, и които предоставяме Световната банка, за да ги управлява от наше име. Председателката, благодаря. За момента никой друг не цели да... не, не е поискал думата. Господин Пирински, заповядайте. Oh, uh, Аз се извинявам, защото а, бях поискал по-рано думата. И според мен става въпрос за доста интензивна програма и за нея ще е нужна и добра подготовка с която вие споменахте с това искане за информация. Има един аспект на тази програма, обаче, който предизвиква някои въпроси за нас. А именно а, равно разпределението на времето цял ден за Световната банка и после втория ден службата за отчетност за който са отделени само 2 часа. Със сигурност ще искаме да научим за различните начини за осигуряването на нужната отчетност, доброто за пазване на интересите на бюджета, федералния бюджет, всичките тези въпроси, които са в фокуса на вниманието дори в Съединените щати, обществените поръчки от страна на правителството, различните измами, които съществуват. Ясно е, че сме в среда, в която е много е, напреднала практиката, включително за злоупотребата. Така че си задавах въпроса и колегите също от нашата група, които са в делегацията, ме помолиха да попитам дали смятаме, че дали мислите, че е възможно все още да се обърне малко повече е, внимание, малко по-дълго време на този въпрос. И последния ден, където е програмата на посещенията, имаше в един момент идея за контакти с НПО, именно в областта на прозрачността, мониторинга на начина по който се разходва бюджета, федералния бюджет. Има ли някаква идея за това или становище? Дали ще опитаме да организираме нещо такова или сме решили, че няма смисъл? Това са въпросите ми. Благодаря много. Да, така е. Един ден с Световната банка и само два часа с Сметната палата на Съединените щати, вероятно службата за отчетност им предвид, ако имате предложение за това кого да, с кого да се срещнем, е, моля, изпратете ги. Е, по-добре е да е, сме максимално продуктивни. Ако имате предложение за това с кого да се срещнем, с радост ще се опитам да включим и вашите идеи. Благодаря ви много, че сте а, всички тук, колеги. Чакаме господин Морешан за а, общия бюджет на Европейския съюз. А, той трябваше да е тук още в 4 и половина. Не ми се иска да прекъсваме. А, заседанието, но така или иначе налага се, за да продължим с следващата точка от дневния ред.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 Ja, wir, wir freuen uns, dass wir den Berichterstatter über den Haushalt 2018 Благодарни сме, че докладчикът за а, главния а, докладчик по бюджета е сред нас. Хубаво е да имаме добро сътрудничество с комисията по бюджета и нашия докладчик по становище ще се присъедини с нас, но е важно да знаем наистина какви са основните моменти и искаме също така да споделим и някои от нашите основни идеи. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. За мен е радост да съм сред вас днес след обед. Има хора, които се страхуват да седнат близо до Ингебор Гресле. Аз не съм от тях. С радост сядам тук и ви благодаря, че ме приемате сред вас днес след обед. Основно искам да направя това, което ме помоли председателката. Да ви представя накратко основните политически приоритети, които предлагам за бюджета на Съюза през следващите години, през следващата година. Но също така искам да ви чуя и вас. Къде смятате вие, че трябва да поставим акцента през следващата година? Искам също така днешното ми посещение тук да бъде началото на нашето сътрудничество в рамките на тази година, защото през март приехме моя доклад с указанията за бюджета през следващата година, а сега изчакваме проекто бюджета, който ще представи комисията в края на май. И разбира се, през есента ще бъдат помирителните процедури между съвета и парламента с участието на комисията, така че за мен е много важно да съм в контакт с вас, за да знам след като публикува проекто бюджета комисията, какво е вашето становище по него? Смятам, че бюджета на Съюза през следващата година трябва да има две основни големи теми като приоритет. На първо място растеше заетост и на второ място безопасността, сигурността на гражданите. Това е според мен акцента, който трябва да поставим, защото това очаква държа... гражданите на Съюза от Европейския съюз. Заетост, сигурност. Тези две неща. Как го виждам аз това да бъде постигнато? За да има нова заетост, създаване на работни места, трябва силна економика, разбира се. Економика, която е конкурентоспособна, която е надежна от гледна точка на частния сектор, защото заетостта се създава от частния сектор, от малките и средни предприятия, а не от публичния сектор. С цялото ми уважение към а, администрацията, не можем всички да работим в държавната администрация. Ето защо моята цел е да инвестираме в инфраструктурата, иновациите, да подкрепяме малките и средни предприятия, особено тези, които са най-новаторски, мал... младите предприемачи и най-вече програмите за младеща. Хоризонт 2020, Косме за малките и средни предприятия, Еразмус, програмата за свързане на Европа, Еразмус не е само за студентите. Да, те научават повече за Европа и за плюсовете на Европейския съюз, но също така се подобрява те, тяхната възможност да намерят добра заетост на трудовия пазар. 60% от а, работодателите в Европа, даже повече от 60%, смятат и гледат добре на международния опит. Така че Еразмус дава този шанс. Както знаете и при прегледа на многогодишна финансова рамка ще има повече 1,2 милиарда за програмата за против безработицата за младежите. Аз съм сред тези, които в, тази, в този парламент гледат изключително сериозно на препоръките на Сметната палата и наистина смятам, че безработицата сред младеща е все още много висока. Трябва да направим така, че да намалим този процент, но ако Сметната палата казва, че са смесени резултатите до момента, а, това означава, че трябва да я подроби, подобрим, трябва да я изменим така, че да е по-ефективна. И оказвам, защото през 2013 приехме 7 годишна многогодишна финансова рамка. И тогава решихме, на основата на това, което смятахме, че трябва да са приоритетите, какви да бъдат програмите. Но тогава имаше тероризъм, миграция, миграционна криза, бежанска криза. Изобщо неща, които нямахме как да предвидим и трябваше да използваме бюджетните средства за справяне с тези кризи. Това беше правилно, така трябваше да направим но заради това, че нашите финансови ресурси са ограничени, ние трябва да направим а, възможното да използваме максимално добре всяко едно евро. Така че а, за това аз казвам да на програмата за заетост на младеща, но да видим как да я подобрим. И ако разгледаме резултатите спрямо всяко похарчено евро, ето така трябва да подходим към бюджета. Втория приоритет – сигурността. Най-вече в втори и трети раздел са много ограничени бюджетите и за това стои въпроса, въпроса как можем да постигнем резултат без да харчим допълнително средства. Ето защо смятам, че агенциите като Frontex, Европол, EASO, Евроюст, те ще до принесат за подобряването на нашите, охраната на нашите външни граници, също така базите данни за, за подозрени в туристически действия и така ще ограничем риска ето защо трябва да укрепим тези агенции, да им увеличим бюджета, ако е нужно, за да имат е, капацитета, който им е необходим. Ако разбира се, това е обосновано. И също така подготвителната дейност на Европейската комисия за научни изследвания в областта на отбраната тъй като аз мятам, че не трябва да се харчат средства 28 пъти в всяка една държава членка, а да се похарчат веднъж на европейско равнище и да се споделят резултатите, да се споделят ползите от това научно изследване. Това е нещо, което и държавите членки са готови да направят. Както знаете и както посочих, Преразглеждането на многодишната финансова рамка е вход. С съвета преговаряме по пакет, който позволява повече гъв... гъвкавост. Ние направихме нужното в парламента, но съвета не успях миналата седмица да го приеме. Трябваше в съвета по общи въпроси да го приемат, но Обединеното кралство е поискало да бъде оттеглена тази точка а, до изборите в Обединеното кралство. И така ще кажа ясно. Отлагането с два месеца на прегледа на многодишна финансова рамка е нещо, с което в крайна сметка можем да се справим. Ще бъде трудно за комисията без тази гъвкавост да изготви проекта за бюджет, но ако този преглед на многогодишната финансова рамка бъде прият преди лятото, ще се справим. Но ако Обединеното кралство не отключи тази тема, наистина имаме сериозен риск да нямаме бюджет през следващата година, който да отговаря на реалните нужди за 2018. И Обединеното кралство и то ще страда заради това, а, за липсата на тази гъвкавост, защото там има повече от а, нужните средства, например, а, 200 милиона повече за хоризонт 2020. През 2015 Обединеното кралство е всъщност най-големия бенефициер а, през 2015. През 2016 нямаме още окончателните цифри, но а, знаете а, защо се случва всичко това. Германия е голяма държава, там има много добри университети и изследователски центрове. Те печелят много проекти по Хоризонт 2020, но а, да се противопоставяме а, на а, този преглед на многодишната финансова рамка не е добра идея. Това ще се отрази и на университетите и изследователските центрове в Обединеното кралство. Това е всичко от моя страна, госпожо председател, но съвсем на кратко по обезпечителните фондове. Доверителните фондове, извинявайте. За миграционната криза, знаете, много неща трябваше да бъдат предприяти бързо и неотложно. Знаете, че в бюджетната комисия никак не ни беше приятно да научим от пресите, че 500 милиона е трябвало да бъдат заделени за изявлението с Турция. След това разбрахме, че става въпрос за 1 милиард без нужната консултация страх с нас. В крайна сметка проявихме разбиране, че все пак при създалите се обстоятелства можем да приемем, но дадохме ясен знак, че е, всичко това не е приемливо по принцип. И с това сме част от е, съветите за доверителните фондове и така нататък, но остават доста въпроси за е, приноса на държавите членки, за фонда МАДАТ само 1,1 милиарда има от страна на на бюджета заделени. Много са малки приносите на държавите членки, така че е нужно те да бъдат увеличени, но е необходима и нужната предвидимост в този процес. И в заключение, правилно беше да, бъде, да бъдат заделени повече средства за фонда Мадат, за а, фонда за Турция за бежанците, за Северна Африка, но не трябва да забравяме, че в а, тези държави политическите лидери са често част от проблема, не част от решението и това е една от причините, поради които хората напускат тези държави, заедно с липсата на храна, вода, липса на образователна система, инфраструктура и така нататък. Така че допълнителните средства за делени за тези държави е нещо правилно, за да се справим с а, причините за а, тези миграционни потоци, но с, с всички тези средства трябва да вървят и нуждите мерки за контрол, така че средствата да стигат до хората, които се нуждаят от тях. И трябва да сме наясно, че в много от тези държави политиците, политическата класа е всъщност част от проблема, а не част от решението. Ще спра до тук, госпожо председател. С нетърпение чакам да обменим мнения сега, но и в хода на текущата година винаги е отворена моята врата за вас. Благодаря за това кратко изложение, в което направихте много добър обзор. Сега един а, въпрос по същество. В нашата комисия имаме следния проблем. Е, резолюцията ще се представи преди да получим насоките, така че всичко това, което не е включено като основни въпроси, просто няма да влезе вътре. И, има много възможности. Имайте предвид това, тъй като трябва да направим постигнем напредък, така че всяка добра идея трябва да бъде отчетена. Виждам, че има редица въпроси, които си заслужава да бъдат обсъдени. Би било полезно докладчикът в определен момент да използва добрите идеи. Преди Лисабон успявахме, но днес не можем да управляваме резервите, тъй като имаме нужда от мнозинство от 3 пети. Тези резерви са трудни. Бюджетът е, на съвета имаме и джентълменско споразумение. Нищо не сме постигнали. Ние сме тези, които, които имат последната дума по тази част от бюджета. Това е въпрос, който трябва да, по който трябва да започнем работа. Външната политика също трябва да бъде част от нашата политика. И докладчикът не бива да оставя нещата за последния момент. Für entsprechende Signale gesorgt, hat aber selber alle Deadlines verschlafen, um es mal ganz brutal zu sagen. Всички срокове са е, и изпуснати и, и имам един въпрос. Докладът за борба с корупцията не е любимият ни доклад би било добре да бъде доразвит. Искаме ли да има резерв в бюджета на комисията? Аз мисля, или пък да се извади. Преди две години този въпрос беше повдигнат. И сега просто замитаме всичко и казваме, това не ни интересува. Това би било жалко. Когато обединим усилията си, с експертните групи ще постигнем резултат. Това се, това се случва в миналото. Ако работим в взаимодействие и всички се стремим към едно и също, можем да постигнем някаква промяна. Представям ви тези въпроси, защото трябва всички да вървим в една и съща посока. Докладчикът пристигне, мисля, че ще иска да вземе думата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 Искаме да се направи анализ какво е направено с бюджета за миналата година. Миналата година, миналата седмица гласувахме освобождаването от отговорност. Споменахме 2015 година. Следващата година е, е също много важна за нас. Що се отнася до основните въпроси, 15, 16 и 17 година е последната година от е, настоящия период и що се отнася до мерките и стратегиите и тяхното изпълнение, осигурява ли бюджета достатъчни стимули, изложени, предвидени са достатъчно условия и сме свидетели все повече, че Е, се създават е, допълнителни финансови инструменти, така да се каже паралелни бюджети, които се финансират от е, бюджета. Ако тази стратегия продължи, ще трябва да вземем решение дали ще продължава фонда за стратегически инвестиции. Ако продължи, ще трябва да има национална подкрепа. Сега, дали а, с... средствата ще дойдат от бюджета за 2016 година, предвидени са преки плащания за селското стопанство, преките плащания, националните суми и сумите разпределени за отделните държави членки. И в кои сектори може бюджетът все още да бъде насочен. В съвета вече има ясно изразени мнения за ангажиментите и за това какви е, средства ще бъдат предвидени. Предстои да видим бюджета за 2017 година. През 2015 година имаше много нужди. Всички колеги настояваха за още пари. И въпреки всичко, парите бяха, много пари бяха върнати на нетните плаци. Може би на този етап всичко ще бъде освоено. За нас, като комисия по контрол върху бюджета, ще трябва да видим как да си свършим работата по отношение на контрола върху видимостта, прозрачността, в областта на бюджета. Това са въпросите за освобождаването от отговорност за 2015 година. Сега трябва да видим как ще изглежда бюджета. Председателката благодаря. Тук е представител от Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изпълнявам длъжността директор, отговаряща за разходната част на бюджета. И слушах двамата докладчици много внимателно. И мога да ви уверя, че двата приоритета, споменати от докладчика Морешан, растеж и работни места и сигурност на гражданите, се споделят от Европейската комисия и сме твърдо решени те да намерят отражение в проекта за бюджет. Отбелязваме, че съветът споделя същите приоритети, така че всичко това вещае положителни тенденции за предстоящия бюджет. Споделяме тревогата, изразена от докладчика за забавянето при окончателното приемане на средносрочния преглед на МФР. В Европейската комисия отбелязваме наличието на широко политическо съгласие в съвета. Парламентът бързо даде своето съгласие, така че нашата работна хипотеза е, че окончателното приемане се отлага само временно. Е, очевидно това няма да стане преди приемането на проекта за бюджет от комисията, така че ще видим как да отразим това в проекто бюджета и може би след това ще, след лятната вакансия ще трябва да разработим коригиращо писмо, за да включим онези изменения, които не можем да включим без средносрочния преглед. Мисля, че ще спра до тук за момента. Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Госпожо председател, съвсем накратко, защото вие сигурно бързате за следваща точка в дневния ред. Да, това е причината, поради която аз се срещам с всички парламентарни комисии, за да видя какво мислите за изпълненията, за изпълнението на програмите. Така че, госпожо председател, сега съм в режим изслушване, събиране на идеи, и докладчика трябва да бъде е, храбър и да събира нови идеи. Не мога да ви е, обещая, че ще бъда храбър тази година. Нека да оценим в края на годината доколко съм бил храбър и какво сме постигнали. Сега е, специалните съветници в службата за външна дейност. Това съответства на рамката. Хубавото е, че за тази година сме напред, както стана ясно и в разговора с колегите от АФЕД. Второ, докладчикът спомена за процента освояемост и така нататък. Истината е, че освояемостта в повечето държави членки е много ниска. Много бавно се ускоряват нещата и ситуацията за 2015 година а, по всяка вероятност ще бъде сходна с тази през 2017. Не всички средства, които трябва да бъдат освоени, са били освоени. Това е така, защото управленските власти не са винаги акредитирани. Това е затруднява изплащането на направените разходи. 451 от 640 органи са акредитирани, така че броят на неакредитираните е голям. Целта е всички да бъдат акредитирани до края на годината и има страни като Полша, в които 4 25 24 от 25 са акредитирани, в страни като моята Румъния 2 от 10 са акредитирани. Но като цяло ние приемаме, че повечето от тях ще бъдат акредитирани, оперативните програми ще започнат да се изпълняват по-бързо и бюджетните кредити за плащания ще трябва да бъдат адекватни за разлика от 2017 година, когато нямахме нужда от повече средства, тъй като програмите не се изпълняваха бързо и в миналото неизразходваните средства се връщаха на държавите членки, както предвиждат договорите. Ня, и така, ние нямаме пари, в това число и за беженската криза, но държавите членки трябва да постигнат споразумение за, в, за съдбата на тези средства. Договорите ни задължават да ги върнем на държавите членки. Ако от нас се иска да постигнем повече с по-малко средства, може би трябва да разпределяме трябва да разработим бюджет, основан на изпълнението. Разбира се, бюджетът не може да се разтяга до безкрай и през 2013 година не, можахме да предвидим всички приоритети. Не може всичко да бъде сметка за МСП, новаторство, селско стопанство и така нататък. Ето защо смятам, че новите приоритети предполагат нови суми. Ако това е, е обосновано, може, трябва да го кажем на съвета. Що се отнася за ЕФСИ? Сумите, по, по, сумите за кохезия и селско стопанство не могат да се намаляват. Е, Възникнаха нови области, за които трябваше да се предвидят средства. Проведах среща с комисаря за наука, за да говорим за Хоризонт 2020 и той ме увери, че много от проектите не, той разполагаше с статистическите данни. Много от проектите, финансирани от ЕФСИ, и имат много важен елемент новаторство. 25% е цифрата, представена от комисията. Ясно е, че има добавена стойност по отношение на добавената стойност от страна на FC. Ако има FC2, комисията предлага 500 милиона да се вземат от финансовите инструменти от, от механизма свързване на Европа но двама от докладчиците, като до Булман, предлага средства да се вземат от резерва и да не се засегне инструмента свързване на Европа. Аз съм съгласен, защото този инструмент и Хоризонт 2020 бяха повлияни при създаването на FC, въпреки че FC успя да мобилизира средства, и има положителен ефект върху реалната економика при Хоризонт 2020 виждаме, че одобряването на проектите през първите две години в МВР е 30%, спад от 90% при предишната МФР, така че ние финансираме само 13% от проектите, в с 19% в миналото. Повече заявки с по-добро качество, което е хубаво, но при създаването на ЕФСИ страда Хоризонт 2020 и не можем да финансираме всички добри проекти, които бихме искали, и колкото можахме да финансираме в миналото. Ето защо при преразглеждат на МФР трябва да се добавят още 200 милиона към Хоризонт 2020 и трябва да се добавят нови суми, ако има възможност за маневриране. Толкова от мен за сега, както казах. Ще поддържам връзка с комисията и колегите, и особено след като комисията представи проекта бюджета. Господин Саварма има въпрос. Не, не е въпрос. Аз съм единственият депутат, освен докладчика. Е, не сме много. И реших, че може би да те насърча. Е, няма да говоря много за приоритета, растеж и работни места. Но когато казва, че това искат гражданите, Призовавам те да се бориш и да направиш всичко. Пречките са толкова много, че дори докладчикът не може да ги отстрани. Но нещата да станат максимално конкретни за гражданите. Знам, че сте, знам, че си майстор на комуникациите и 2000, бюджета за 2017 година трябва да бъде бюджет, който да бъде представен на гражданите като бюджет на конкретни цели, растеж и заетост. Сега, тъй като сме комисия по бюджетен контрол и бюджетният контрол е не само за правната страна – Но също така е, с... се интересуваме и от бюджета, както и бюджетната комисия. Радвам се, че имаме нов докладчик за бюджета и се разчитам, че ще си сътрудничим максимално и по гъвкав начин за е, гарантиране наличието на аспекта контрол в бюджета. Мисля, че тук можем да се справим по-добре в сравнение с миналото. Абсолютно сме съгласни, каза председателката. Господин Целер, искате ли думата? Ja, jetzt ist an. Ja, wir sind am Anfang des Diskussionsprozesses. Да, мисля, че ние сме в началото на дискусиите. Благодаря на колегата Морешан. Комисията по бюджети ще даде главните насоки, ще даде тон, ако мога така да се изразя, после ще видим каква партитура ще ни предложат. Надяваме се е, диалога да е, продължи е, при чудесно разбирателство и ще е, продължим дискусиите. Председателката, благодаря ви за това, че дойдохте на е, нашето заседание. Пристъпваме към седма точка от е, дневния ред за днес. Става дума за Молдова. На 15 април е, прочетохме в е, Европейския печат е, интервю с господин Игор Додун, президент на Република Молдова, който заявява, че между 2007 и 2015 година от Европейския съюз са похарчени 482 милиона евро, но повече от половината от парите са изчезнали за рушвети. Корумпирани членове на проевропейското правителство на Молдова, цитирам настоящия президент, та те са откраднали тези пари. Много е странно да се прочетат в печата подобни изказвания. Забележително е, че обсъждаме такива изказвания днес. Явно е, че е, средствата е, са били отпускани при е, съответни условия. Кредити от няколко милиарда са попаднали в лоши ръце. Става дума за двустранни кредити. 50 милиона са отпуснати между 2008 и 2015 година Сумата далеч не е за подценяване. Какво ще правим ние? Това е въпроса, който възниква. Е, Европейската сметна палата ще изготви доклад. До момента ние не сме прочели доклада, така че е интересно да, про... да продължим с разследването. Е, е, представител на генерална дирекция НИР е сред нас. Той е заместник генерален директор. Е, те се занимават с е, инструментите по партньорството. 71 милиона са отпуснати на Молдова е, за съседството. Около половината, около 36 милиона са изчезнали. Така поне се твърди. Давам думата на, пред... на представители на Европейската комисия. Разбира се, че това интервю далеч не е минало незабелязано. Вие цитирате негово интервю за вестник Гивелт в Германия. Това, което в момента ще споделя с вас е съобщение на президента на Молдова от ръководителя на делегацията за Молдова преди две години, кратко след като е публикувано интервюто. Тези година, по време на настоящата му среща с председателя на е, комисията и когато беше, е, на която присъстваше и комисар Хан. Като цяло, как отпускаме е, средства на страни като Молдова, обикновено ние искаме да има обща подкрепа за бюджета, но трябва да има условия, които трябва да бъдат спазени. Има специфични условия, всички условия, а именно реформа и и, и напредък са е, постигнати. И обикновено те се оценява след като бъде извършено плащането. Е, това е решено като цяло е, за подкрепа на бюджета по схемата на Европейската комисия. Така че всичко е било проверено от независими експерти, от Европейския съвет и от делегациите. Е, По твърденията на президента. Е, първо, цифрите са неточни е, тази сума от 782,8 милиона е за периода от 2007 до 2015 година. Това се посочва и в доклада на Сметната палата. Това прави около 87 милиона годишно. Е, това е, е със средства, които се отпускат на дадена страна. Е, бюджетите, тази сума се отпуска и се поемат бюджетни ангажименти, възоснова на които се вършат плащанията. Около 63% от тази сума са за бюджетна подкрепа което означава, че 37 от тези 782. Е, това е, не са точни цифри, те се основават на така че 37% отиват за частния сектор, тези, които извършват услуги и е, неправителствени организации. Когато Сметната палата е, разработи доклада, ние бяхме платили 363 милиона. Е, това са сумите до днес е, като 269 са разходени за бюджетна подкрепа няма връзка между 1 милиард измама от страна на молдовски банки и европейските банки. Е, това са средства на е, спестители, а не европейско финансиране. Е, като този въпрос подробно беше обсъждан. Ставаше въпрос за условията, при които работи банковия сектор в Молдова и на а, вашето заседание през декември Европейската сметна палата се съгласи с комисията, че молдовското правителство трябва да направи разследвания по случаите на измами. А, и а, може би най-важното е, защото и имаше публично изказвания. Комисията прикани молдовския президент да информира институциите, които са отговорни, включително и е, е, пред Европейския съвет, дали може да приведе доказателства за своите твърдения. И съответно е, Европейската комисия ще направи необходимото. Президента на Молдова не ни предостави никакви доказателства до сега тъй като Посланието беше много смущаващо. Е, е, ние официално е, съобщихме и на Олаф всичко, което знаем по направените от него твърдения. Олаф направи една предварителна преценка и стигли до заключения, че съдържанието на този статия не е достатъчно основание за да започне разследване. Така че за момента няма основания за разследване, но ако получим някакви доказателства за специфична употреба на европейски фондове в Молдова, ще уведомим за това и ОЛАФ. Колкото до бъдещето, искам да бъда ясен. Нашите служби не планират бюджетна подкрепа за програмите през 2000 2016 2017 година, за ние просто изпълняваме ангажиментите, които сме поели в миналото предвид и споразуменията между правителството на Молдова и Международния валутен фонд от ноември миналата година. Така че е, за момента, за програмния период 2016-2017 година, който се изпълнява по-настоящем, е, ние се е, фокусираме върху проекти, при които ще има снабдяване с вода, енергийна сигурност, обработка на отпадъци. Мога да посоча само един пример. Имаше значителни инвестиции за енергийната свързаност между Република Молдова и Румъния и е, за бъдеще ще предпочитаме да работим така. Е, ще мога да ви съобщя всички цифри писменно, за да бъде ясно всичко. Ние сме на ваше разположение за е, други въпроси. Председателката, разбира се, че ще имаме въпроси. Благодаря ви, но все пак е невероятно държавен глава на дадена страна казва, ние ви крадем. Ние крадем парите, които вие ни предоставяте. Ние ви излъгахме. Е, ние се опитваме да разберем какво става, обаче ние казвам, установяваме, че всъщност е, няма нищо особено, нищо не е станало. Дали той прави такива изказвания, за да вреди на собствената си страна, това вътрешни работи на Молдова ли са, ние не можем да се правим, че нищо не е станало. Е, той първо отказал ли се от тези твърдения, разбира се, че трябва всичко да бъде че всичко трябва да се разглежда предвид обстановката в Молдова, какво е председателството, кой е в парламента, от проевропейските партии са заменени с проруски партии. Разбира се, че не се очудваме от подобни критики, но все пак това да излиза от устата на самия президент, това да реч не е за подценяване, нека не пренебрегваме казаното от президент. Иначе е, може да се е, допусне, че това са политически твърдения, за да се дискредитират неговите политически врагове. А Молдова е страна изложена на корупция, подобно на много други. Ние знаем, че това там е ежедневие. Знаем, че е, е, можеш с 50 евро да си платиш приемен изпит в университета. Корупцията върви от е, от, от ръководството до най-низките нива. Схемата е проста. Ние отпускаме средства за бюджета, но после разходите се управляват от самата държава. Ние даваме пари на държавата и после е, тя решава как е, да разходва средствата. Но трябва да се види как, за какво и на какво правно основание са направени тези разходи. Правени ли са конкурсите? директни разходи. Имаше подобен случай с Боливия. Е, ставаше дума за е, помощ за водата, за съскостопанските производители, но все пак се оказва, че се оказва помощ само на определени региони, на определени села, а други трябвало да чакат докато получат помощ. Естествено, че селата и регионите, близки до президента, са били обслужени първи, приоритетно, а другите още чакат. И аз мисля, че нашата задача е да се убедим дали няма дискриминации при отпускането на помощите, които е, е ние е, отпускаме. Госпожа Хармс от Комисията по външни работи. Благодаря ви, че ми давате думата. Аз дойдох на вашето заседание, защото е, беше важно, че сте вписали Молдова във вашия дневен ред. Аз съм председател на парламентарната асамблея с този регион. Е, ние проведохме е, заседание на бюджетната комисия и възнамерявахме да обсъдим въпроса преди две седмици. Колегата е напълно прав. Е, каквото и да мислим за президента на дадена страна, но когато той направи подобни твърдения, все пак е, трябва да проследим какво става. Да се опитаме да осветлим всичко. Трябва да се направи и проучване, да се установи има ли проблеми или не е, и как да бъдат отстранени те. Искам да кажа, че в Молдова нараства евроскептицизма. Именно защото е, е, не, корупцията продължава да съществува, е, тя не отслабва. Именно поради тази кражба, както вие се изразихте трябва да подкрепим Европейската комисия. Ако 1 милиард е откраднат от бюджета, това не е проблем, който можем ние да разрешим. Напротив, ние трябва да упражним необходимия натиск, за да се изясни този скандал. Додон като президент е, трябва е, да сложи ред в дома си, Можем само да му пожелаем успех, както на него, така и на онзи, който ще вземе длъжността президент след него, но ние трябва да поемем инициативата и е, много е, категорично да обсъдим въпроса. Госпожо председател, аз не знам с какъв инструментариум разполагаме, но е, е, с жив интерес очаквам да чуя е, как ще ще постъпи Европейския съюз. Защото в източното ни партньорство на Европейския съюз се гледа като на международна организация, е, която далеч не се интересува от корупцията, е, от пари, които потъват в е, тъмни канали. Не бих искала Европейския съюз да се ползва с такъв имидж мисля, че следва да отидем на място и да упражним натиск на място. Председателката господин Иван има думата. Вой vorbi на лимба румъна. Политическата рамка в Молдова е сложна. Сложна е от доста време там няма политическа стабилност. Е, появяват се коалиции, последствие се разпадат. Е, президентските избори са трудни, положението е сложно като цяло е, твърдението на Дудон, новия президент на Молдова, трябва да се разглеждат в условия на вътрешни политически борби в Молдова но все пак, е, е, когато държавен глава направи такова изказване, ние трябва е, да проведем разследване. По всеки случай на корупция, както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз, когато се употребяват европейски средства, то Европейския парламент и Европейската комисия са длъжни да проведат разследване но е, предвид цялата информация, с която разполагам е, до момента, е, включително и делегацията за сътрудничество между Европейския съюз и Молдова, или от други комисии, които работят с различни проекти с Република Молдова, тези твърдения не са потвърдени. Твърденията на Додун не са потвърдени. Европа Европейската сметна палата също е, не е установила такива нарушения но е, е, говорим за президента на републиката и той трябва да предостави допълнителна информация, е, трябва да приведе доказателства за това, което твърди. Но ние трябва да не пренебрегваме нито един сигнал за корупция. Като едновременно с това се отнасяме е, много предпазливо е, към това, което се твърди. За момента няма доказателства е, за твърденията на Додон. Колеги Савама, пите. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Да, абсурдно. Е, абсурдно. Но проблемът е какъв е проблемът? проблемът е самата причина, поради която имаме такива програми. Но това не е достатъчно. Причината, поради която имаме такива програми, е да помогнем на такива страни да станат стабилни. Да бъдат стабилни според нашите критерии. Така че това е целта ни. Е, да, аз разбирам е, политическата ситуация в страната в много от тези страни на настоящия етап от съответното им развитие. Но предвид всичко казано до сега, основният въпрос си остава. Какво можем ние да направим? Буквално, какво можем ние да направим? А, а, нашите нашите граждани искат това от нас. Гражданите искат да знаят как ние разходваме средствата, които ни дават. Това е най-важният въпрос, който ние тук в тази зала трябва да зададем въпрос. Имам няколко конкретни въпроса. Какво можем да направим? По какъв начин в конкретния случай можем да принудим Молдова да предостави е, доказателства за тези твърдения. С какви конкретни средства ние разполагаме? Страхувам се, че нямаме много средства. Така че въпросът си остава. Но е, Нека да обърнем всеки камък, да видим с какви конкретни средства разполагаме. Ако не разполагаме с никакви средства, то тогава трябва да спрем и да помислим. Е, е, разбира се, това няма да стане днес на настояща дискусия. Тъй като нищо не е невъзможно, все пак трябва да променим условията. Трябва да променим ролите, трябва да променим законодателството, защото ние не можем да е, изпадаме в подобни ситуации, когато е абсурдно и ние, които предоставяме средства, да не разполагаме с никакви средства, да е, продължаваме е, с големите приказки, отиваме и се борим с е, е, това, което става в Молдова. Ако не можем да се справим с това, което става в Молдова, може би трябва да направим нещо друго. Да, и аз така мисля. Абсолютно. Съгласна съм, че не трябва да неглижираме проблема и да го отдаваме на просто един разочарован президент. Има думата комисията отново. На първо място контекста. Мисля, че вашият въпрос намери частично своя отговор в изказаната господин Целер. Наистина, тясно свързани с тези въпроси и с политическата, политическата ситуация в Молдова. Президента, който е критичен към Европейския съюз, имаме от една страна там, и от друга страна правителството, което е проевропейски настроено. И те спорят публично чисто и просто. Това е фона на ситуацията. Президента никаква информация не ни предостави. Призовахме го както двустранно, така и през различни дипломатически канали, през ръководителя на делегацията. Искахме да ни се предостави някаква информация, да се публикува, да се оповести и представителят на комисията също а, повтори това искане. До момента нищо не е направено. И а, вие сте права, не можем да оставим нещата просто така. Радвам се, че и делегацията, за която говори вашата колега, скоро ще отиде в Кишинев. Ще се радваме да се видим и двустранно, за да ви помогнем, евентуално да ви подготвим още по-добре за това, за тази среща. И мисля, че е много подходяща срещата, за която говорихте и с радост ще ви подкрепим. В веждащото ми изказване споменах и други обвинения, които чухме, тези за 1 милион. Това трябва да се поясни, но а, полезното тук е споразумението с Международния валутен фонд, който ни предоставя а, качествени гаранции за финансовото управление. Все пак обаче има много, а, което остава да се направи а, по отношение на борбата с корупцията, достатъчно често наблягаме пред молдовското правителство във всяко заседание за споразуменията за асоцииране и всякакви други поводи. Корупцията обаче е много дълбоко вкоренен проблем и не можем да очакваме бързи резултати. Какво обаче да се направи, беше зададен въпрос Нямаме кой знае какви а, огромни лостове. Споразумените от страна на Молдова съществува такива. В техния контекст а, ние можем да навлезем в критичен диалог. Това и правим. Но ако искаме да наблегнем в нашето финансово сътрудничество, е по-добре да се концентрираме върху резултати и реални на проектите, а не за бюджетна подкрепа. Това обаче не се отнася до операциите за 2016 и 2017. А оттам нататък има безкраен брой области, в които има смисъл, като управление на отпадъците, образованието, например, и редица други. Тогава нашата възможност да упражняваме контрол и да има по-голяма отчетност на проектите, тази ни възможност е много по-съществена. Съгласен съм, че това е много сериозен проблем, който няма просто да бъде неглижиран или нали, забравен. Ще продължим да го поставяме като въпрос в различни форми, включително предстоящото посещение на делегация от Молдова. Не съм убеден обаче, че ще видим каквито и да било доказателства във връзка с обвиненията, повдигнати от президента. Благодаря. Предлагам ви да изпратите списък на всички одити, които са извършени от 2007 до 2015, миналите и планираните аудитори, проектите, които са аудитирани, сумите, които са проверени. Така че и ние да следим изкъсно този въпрос. И тук към госпожа Хармс. Тя ще говори с НПО и прокуратурата и неправителствени организации и други. Ще чуем от нея какво е научила. Ще продължим да събираме данни и след това ще преценим какви стъпки да предприемем. Не можем да толерираме подобни изявления и това върви наистина срещу нашата работа и нашата цел. Аз лично го приемам. Ние трябва да предприемем действие. Ще дойде време, когато ще трябва да отговаряме за това, което сме свършили. Няма как просто да не обърнем внимание на такова изявление от страна на президент на а, държава като Молдова. Така че благодаря ви още веднъж за предоставената от вас информация. Сериозен е въпроса. А, на мен ми се искаше да чуя малко повече за бюджетната подкрепа. Ръководителят на молдовската делегация в Брюксел ще бъде а, тук скоро. Смятаме и ние да го поканим, за да можем и да следим и от, по този начин как се развиват нещата, да сме в течение, да не излезнем глупаците, които, за които всичко минава. Имате ли други предложения за стъпки, които можем да предприемем? Моля ви да не ни забравяте. Важно е да следим този въпрос. Благодаря. Сега можем да преминем към точка 8. Доклад за нашето посещение в Йордания и Ливан, което проведохме през септември 2016 година. Доста време ни е отне да съставим заключенията от това пътуване и да ви ги представим. Also wir waren zuerst im, im Libanon und dann in Jordanien. Es war eine interessante... Първо посетихме Ливан, после Йордания. Много научихме от това пътуване. Финансирането а, за а, Агенцията на ОНЕ за подпомагане и строителство за палестинските беженци беше фокус на нашето посещение. Макар да ги описваме като бежанци, всички тези хора, всъщност през 1950 са били 2 милиона, сега над 5. Много сериозен скок в групите, които се определят като бежанци и това води да, до определени последици аз бях особено задачена от факта, че хора, които живеят в а, къщи, наричани а, убежища, възникват а, проблеми. Те очакват да се бладисват, да речем, тези помещения. Много бях озадачена за, от липсата на отговорност спрямо собствената съдба, собствените обстоятелства. Много се изненадах и си зададох въпроса дали всъщност тази помощ за беженците не води до това, тази липса на отговорност. Ние ги третираме като деца и това а, ми направи много силно впечатление. Чухме много благодарности към Европейския съюз. Отбелязахме, че финансирането не стига достатъчно далеч и са много високи нивата на безработица в Ливан. Беженците имат много по-неприятна съдба, отколкото в Йордания. Какво друго видяхме? 75% от помощта от ООН се подпомага от Европейския съюз. Трябва ни международно сътрудничество, за да се разреши проблема, този конфликт, от който проистичат всички други проблеми. Всъщност 57% от финансирането от Европейския съюз а 57% от финансирането за Агенцията на ОНЕ за подпомагане и строителство на а, палестинските бежанци. Няколко професии има, в които няма как а, да, се, да бъдат упражнявани от палестинци. Например, лекарската професия е достъпна само а, при грижа за палестин, палестинци. В Йордания посетихме 10 лагера. Бяхме много близо до границата с Сирия. Опитахме се да се движим максимално, за да говорим с бежанци. Типични проблеми, на които се натъкват в всички тези а, лагери, когато има делегация на посещения, а, иска да се направи покажат в максимално добра светлина, разбира се. И видяхме, че в някои случаи има проблеми с туалетните. Жените се страхуват през нощта да ходят да използват туалетните, тъй като няма осветление. През нощта наистина необясними обстоятелства. Аз не мога да повярвам, че никой не може просто да поправи тази ситуация. За мен това е просто срамота. Много добре беше подготвено пътуването ни и а, това е заключението ми и за Турция, всъщност следващата точка от дневния ред. Какво предстои в бъдеще за тези а, големи беженски лагери в а, Йордания и Ливан? Ще, приятем, ще приемем ли това като начин на живот за беженците? Ще помислим ли по някакъв начин за интеграция в приемни държави? дали има такива възможности. Сред нас са колеги, които бяха част от делегацията, господин Целер, госпожа Кничи. Вероятно биха се включили те и с коментари, както и разполагате с писмения доклад. Заповядайте, ако искате и на италиански може да се изкажете. Заповядайте. Благодаря. Предпочитам да говоря на италиански. За мен е по-лесно. Най-напред искам да благодаря и на вас и на всички колеги, които участваха на тази мисия. Тя беше много интересна, защото ни даде възможност да се запознаем с една много сложна действителност в двата лагера. Благодаря на всички колеги, които участваха, защото всички ние бяхме мотивирани от конструктивен дух. Искахме да проверим и след това да представим своите впечатления, за да можем по-добре да насочим помощта на Европейския съюз. Вие описахте драматичните условия от гледна точка на хигиената, условията, в които живеят беженците, на правата, които имат както в Ливан, така и в Йордания. Аз лично смятам, че ситуацията в Йордания, предполагам, е, мисля, че може да се каже, че в Йордания ситуацията е по-добра, отколкото в е, е, Ливан. Не всички деца, за съжаление, е, имат достъп до образование, но това, което видяхме, че проектите за образование е, са, е, функционират по-добре. Също така имаше и трудности свързани с съжителството между ливански и сирийски беженци. Това създава рискове от гледна точка на сигурността. Сложна ситуация. Очевидно Това води до драматични условия. и Има засилен риск от радикализация. Сложен проблем. Е, очевидно и в е, двете държави ситуацията е сложна економическа и финанска, финансова гледна точка. Говорихте за високия процент безработица, трудната интеграция в двете страни. Е, очевидно много са сложните въпроси, които трябва да бъдат решавани. Аз мисля, че економическите условия в двете страни ни успяхме да видим това със собствените си очи. Искахме да видим как можем да помогнем, но трудните условия, които съществуват, високата безработица, е, създава опасности от допълнително влушаване на ситуацията и не се спазват дори минималните стандарти за права на човека. Да не говорим за хигиената и за образованието. Аз мисля, че подкрепата, която можем да осигурим чрез проекти, управлявани от ООН са от особено значение. Не можем да не осигурим подкрепа чрез съответните инструменти. Може да се каже, че трябва да се каже следното. Подкрепата която осигуряваме като Европейския съюз, е много важна, инки предвид трудните условия в тези страни, където има опасност от корупция, но заедно трябва да сме внимателни за използването и управлението на средствите, които се предоставят от Европейския съюз. Няма съмнение, че Моят опит и моите впечатления от мисията са, че а, останах. Това. Всичко това ни впечатли много. Огромни лагери, които са в лошо състояние. И всичко това би трябвало да ни потикне да продължим да останем ангажирани за осигуряване поне на минимум достойни условия за бежанците. Аз а, научих едно нещо там в Ливан, условията на живот за палестинците са такива, че не можем да се очудваме, че а, няма недостиг за бойци за Хизбола. А, те разполагат с много сериозно въоръжение, финансирано от Иран. И ако не видим промени в Ливан и Йордания, ще има още повече радикализация. Ако видите надписите и картините по стените, ще ви стане ясно веднага къде пътуват те. Както каза председателката, преди 70 години беше създадена агенцията на ООН за подкрепа на бежанците и финансирането е в много голяма степен подпомогнато от Европейския съюз, но доколкото ми е известно, Европейския съюз не е институционален член на Обединените нации. Е, как се получава така, че ние носим тук най-тежкия товар от бюджетна гледна точка? Трябва ли да е така и в дългосрочен план? Не трябва ли и други е, източници да уважат своите отговорности? Та това е едно. Често четвърто, пето поколение бежанци се възприемат като палестинци, макар че много малко от тях са родени на палестинска територия, но е, нищо не се прави, за да се интегрират в настоящите им приемни държави. В Йордания поне имат възможност да практикуват дадена професия. В Ливан дори и това им е отказано като право могат да бъдат обучени, да разполагат с всички възможни квалификации, но нямат възможност да практикуват тези професии. Не искам да описвам къде живеят в тези е, лагери. Това са е, места като гето, е, обградени от е, огради извън градовете, някои от сградите се рушат, буквално могат да бъдат описани като руини, е, както каза председателката. Няколкото от е, е, формите на заетост, които могат да упражняват, са такива, с които не могат да си осигурят бъдеще. Трябва да умислим как можем да се координираме с отговорните страни, не само Европейския съюз, но и в Обединените нации да направим нещо по въпроса. Напоследък четох в пресата и чух тук в Брюксел, че финансирането е недостатъчно и все по-малко от донорите спазват ангажиментите си и всъщност става въпрос за една капка в морето като финансиране, само конкретни проекти. Два типа настаняване има за мигрантите и беженците. Има и настаняване за беженците от Сирия – което създава рискове за приемните държави. Е, формира се изключително огромно младсинство в тези държави и така се създава риска за лоша интеграция. Макрофинансирането Европейския съюз към Йордания е с цел да се справят в Йордания с това предизвикателство. действа и Агенцията за, бежен... за подпомагане и строителство с палестинските беженци и на ОНЕ. И така, моят въпрос е какво правят Обединените нации за всичко това? Обединените нации са общата организация. Тя трябва да а, спази отговорностите си. Ако ние сме най-големия платец тук, ако ние сме основната финансираща институция за тези е, органи, то тогава трябва добре да обмислим как по-добре да се организира работата на тези органи. Праве председателката, трябва да се е, обучат бежанците да могат да бъдат строители, водопроводчици и така нататък, за да могат да си помогнат, да имат нужния материал за строеж, да реновират местата, където живеят, да ги благоустроят, ако живеят в такива разпадащи се сгради с плъхове навсякъде. Аз бих казал, че това е много сериозен проблем. И би следвало да реагираме. Вярно е, че един електротехник би бил полезно, имайки предвид, че в тези гета всяка година има смъртни случаи от електрически удар. А, от комисията иска думата. Благодаря, госпожо председател. Запознах се с, с, с вашите препоръки. Ситуацията е критична. Господин Целер подчерта, че има различни категории беженци, няколко поколения палестинци живеят в Ливан. От сирийското население не всички са беженци, така че има неяснота и по цифрите. Последното преброяване изчислява, че ливанското, сирийското население 1,3 е милиона, но само половината са беженци. Тежестта върху населението е огромно. Тежестта е огромна. И Ние полагаме усилия да помогнем, като финансираме най-вече чрез доверителния фонд за Сирия. Работим с всички партньори. ВКБОН, по-конкретно в Йордания. Вие аз посетих същите лагери в Йордания, но няколко седмици преди вас. Има значителни различия в ситуацията на място. Лагерите в Йордания са много по-големи и по-добре организирани. В Ливан повечето беженци живеят в малки лагери в долината Бека. Има множество малки лагери, около 3000 само в долината на Бека и условията на живот са доста по-сурови. 4-5 конкретни коментара. Първо, взаимоотношенията с ни с най-старата агенция на ОНЕ. Като Европейски съюз сме най-предвидимият донор за агенцията и ще продължаваме да бъдем такива. Ние приемаме съвместна декларация с тях, за да бъде предвидимо финансирането и да могат те да планират дейността си. И има план за периода 2017 и 2020. Планът предстои да се приеме. Но ние поддържаме стабилно ниво на финансиране от 82 милиона годишно. Да, това не е достатъчно. За да бъда по-точен, Европейския съюз като такъв не членува в ОНЕ. Ние имаме статут на наблюдател. Разбира се, всички държави членки членуват в ОНЕ. Това е вътрешен проблем. Много от агенциите, по-конкретно ВКБОН, са изправени пред е, сериозен финансов проблем и дефицита в бюджета на ООН е, по всяка вероятност ще се задълбочи поради политическите решения на някои държави членки. Ние не можем да сме навсякъде, но ще продължим да бъдем предвидим партньор. Редовно разговаряме с агенцията UWA. И разбира се, те дават, те работят на място, също въжи и за ВКБОН. Те управляват базата в Ливан. Правилно казахте, че не трябва да насърчаваме по-скоро не трябва а, да допускаме да страда достойството на тези беженци и да им осигурим, доколкото е възможно, нормален живот при съществуващите обстоятелства. Така че осигуряваме не само а, минималните жизнен, житейски нужди, но също така се опитаме да осигурим образование, обучение – но също така да насърчим по-добра интеграция на пазара на труда. Преди да дойда тук, аз бях на конференция за инвестиции в Йордания и възоснова на договора, който сключихме с Йордания миналата година, ние им предоставихме много по-благоприятни условия за достъп до пазара – като се реформират и променят правилата за происход. Според юрданците, ако, ако се приложат правилата за происход, и това е много интересно за текстилната промишленост или производителите на пластмаса, това може да създаде до 200 000 работни места. При условието, при условие да включат а, голям процент от бежанците в създадените економически зони. Очакваме първоначално да бъдат включени 15% от беженците и този процент да скочи до 30-35. Е, всичко това ще отнеме време, но е добро за перспективите. Възникна и въпрос за разрешително за пребиваване и а, работа. роданците са по-щедри от ливанците. Има някои положителни а, промени. Палестинските беженци от Сирия, които в момента са в Ливан, не плащат таксата за това разрешително и това, тази възможност се предоставя за други сирийски беженци при други условия. За Ливан по-конкретно имаме споразумение за асоцииране с страната. ливанските сълскостопански и промишлени стоки би трябвало да имат безмитен достъп, но има проблем с различни норми, като фитосанитарните и техническите. По отношение на тежестта искаме да инвестираме максимално в жизнените условия, обучението, техническото образование. Мисля, че тук може да се постигне напредък, което се отчита и от двете страни. Имаше положителни тенденции в Ливан. Когато бяхте там, нямаше правителство нямаше президент, сега има президент, с когото да водим структурирани разходи. Страната няма бюджет. Всяка година пренасяха средства. Критикуваха ни за това, че не предоставяме достатъчна помощ, но как да дадеш бюджет на помощ, след като няма бюджет? Минала, миналия път бях там с а, група а, посланници и казах съвсем откровенно това на министъра. Сега нещата се промениха и има възможност да направим повече. Когато говорим обаче за разпределяне на тежеста, споменахте ролята на държавите членки. А, когато сътрудничество на място в управлението на проекта е много добре. Другата страна на медала е, е преразпределението на бежанците. Това е продължаваща драма, решенията, които бяха взети от ръководителите за разпределението на беженците все още не се изпълняват. Последните данни, публикувани от комисията преди една седмица, в края на април, говорят че 18 000 беженци са презаселени от общо 160 000. Продължаваме да напомняме на държавите членки, защото това е ключ за облегчаване на тежеста върху двете страни, за които говорим. Благодаря. очевидно. Не можем да решим международните конфликти, но въпросът колко време остава един беженец беженец е много важен. Има беженци, които имат история на беженец от 50 години – Благодаря за коментарите. Не сме доволни, но нещата са такива каквито са и ще продължим да говорим по този въпрос. Следваща точка в дневния ред е делегацията в Турция 1-4 ноември 2016 година. Ако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 Въпрос, който парламента обсъжда неколкократно. Миналата година комисията прие мандат за модернизация на Митническия съюз. Той на 20 години и той да включва услуги, обществени поръчки, селско стопанство. Потенциалните ползи за Турция са усезаеми, те го знаят, така че в съвета продължават да се водят дискусии. Те имат политически характер, но тук има ключов въпрос. Това е ключов въпрос и то е сериозна основа за всички политически решения за бъдещите ни отношения с Турция. Основното послание е продължаващи взаимоотношения. Благодаря. Господин Целер. Един въпрос. Е, трите милиарда помощи за беженците в Турция. 3 милиарда от европейски бюджет, 2 милиарда от държавите членки. Ако правилно ви разбирам, плащанията са по-малки, докато обещанията са малко по-големи. Държавите членки изпълнили ли са си задълженията? Внесли ли са средства във фонда? Или когато плащанията надвишат 1 милиард, ще трябва ли да се обърнем към държавите членки? Би трябвало да са взети е, бюджетни мерки. Отговор – да. Да, всичко е под контрол. Държавите членки ни изпращат удостоверенията за плащания. Аз е, ги при... получавам като председател на пилотния комитет. Разбира се, че е, е, за да се разходят средствата е необходимо малко повече време. Говори се за значителни инфраструктурни проекти. Е, по-големи от училища или от болници. Имаме проект с Световната банка. Е, по този начин създадохме училища за 50 е, 000 деца на бежанци. Необходимо е време, но финансовата основа е на лице, но това не се отнася за е, средствата за Сирия, където е, държавите членки не са си изпълнили задълженията. Председателката. Е, Европейския съюз имаше големи резерви около създаването на тези училища. Е, казаха ни, че училищата се използват за турски ученици, а не за деца на сирийски бежанци. Отговор. Първото предложение беше да се създаде екипна система, ако мога така да се изразя. Нямаше достатъчно е, преподаватели на арабски язик. Е, всъщност става въпрос за взаимоучителна метода. Е, работихме с уницев говорихме за училища с Световната банка, с УКВ. Това е немската агенция за развитие трябваше е, да се е, построят 70 училища за 50 хиляди сирийски ученици. Председателката благодаря. Искам да задам въпрос от името на сирийска учителка по музика, която е била учителка по английски. Тя каза, че няма музикални инструменти. Е, знам, че това искане може да ви се стори едва ли не е второстепенно, но все пак е важно да има малко музика, за да стане по-леко, по-лек живота. Благодаря на всички за участието. Утре ще продължим 9 часа с заседание на координаторите.